Dear colleagues, Аз не чувам нищо. Ще вие чувате ли? Okay, we can uh, start. The first point it is uh, the adoption of the agenda. If there are Добър ден! Нека да започнем. На първо място, нека да е, приемем дневния ред. А, е, няма възражение, значи приемаме без промяна. Втора точка. Съобщение на председателя между парламентарно заседание с участието на национални парламенти от КОП 15 250 пътната карта към а, нова Европа, ниско въглеродна и ресурсо ефективно ще се проведе на 30 март. След обяд комисар Вела и Каньете, също така и господин Ханс Бруйнекс, директор на Европейската економическа общност, ще участват в заседанието. Ще има повече от 50 депутата от 21 държави членка. Всички вие сте горещо поканени да участвате. Превода е на 22 езика днес, без превод на и от естонски. И заседанието се предава по интернет. Първата точка, която ще разгледаме днес е доклад относно текущите междуинституционални преговори, както обикновено. Докладваме как точно сме подходили, що се отнася до триалога. Като председател на комисията ще ви кажа, че второто заседание на тристранната среща бе проведено на 24 е, март, вторник, с е, представители на парламента, съвета и комисията. Продължи обмена на становище. Е, раз, разликите между нас и разстоянието бе намаляно в, в известен смисъл, но остават някои основни проблеми, а именно тавана, за приноса към първо поколение биогорива относно целите ВИ. По-нататък въпросите, свързани с делегирани актове, актове за изпълнение и парламентът предложи да продължат е, и преговорите на трета тристранна среща. А сега бихме могли да започнем гласуването. Първо ще гласуваме доклада на господин Фария, мониторинг, докладване, верификация на емисиите на въглероден диоксид от морски транспорт, регламент е, и изменение на регламент 525 от 2013 година. Гласуването е в е, режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Поименно гласуване. Приключихте ли с гласуването? Adopted. Приема се. We can go to the next item. Продължаваме с следващата точка, следващия доклад за гласуване. Oui, pour Okay, before starting the vote, we have uh, some announcement. Някои съобщения преди гласуването. Искам да насоча вниманието ви към някои наблюдения на политическите групи, които бяха направени е, след е, окончателното изпращане на е, компромисните изменения. Вчера изпратени. Искам да ви информирам, че 8А е подкрепено от НП Девети компромис, също от НФП, ЕКР не подкрепя седмо и десето. А освен това, АЛТЕ изиска отделно гласуване на 116-то изменение да се извади то от трети компромис и НП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 Гласуваме изменение 1Б. Кой е за? Против? Възражали се? Отхвърля се. Изменение 6А. За. Против? въздържали се, приема се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Il voto aperto, avete votato tutti. Всички ли гласувахте? А, един член от НП в повече. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 22. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 17-то изменение. За против, въздържали се, приема се. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. 18-то изменение. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Измерение 25. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 23-то измерение. За. Против. Въздържали се, приема се. Измерение 24. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Всички ли гласувахте? И тук е един член от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 35 на колегата Гонеланд. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 40. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45 в две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. 38. Пада. Измерение 47. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. Кой е за компромис 4? Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме изменение 59 на колегата Фионер. За. Кой е за изменение 59? Против. Въздържали се. 62 за. Измерение 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме изменение 72. За против, въздържали се, приема се. Гласуваме компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 79Б. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 81. Към параграф 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 85 на колегата Пети Кайнен. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 92 на колегите Гербен, Гербранди и Торвалд. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 84 на колегата Пиетикайнен. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме изменение 98А на колегите Данс, Кинтън Дарлинг и Бранен. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 110 на колегата Грота. съвместимо с изменение 95. Кой е за? Против? Въздържали се да проверим. Всички ли гласувахте? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 110. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 111. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 112. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 115. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. изменение 110, което ще се гласува отделно от компромис 3. Кой е за изменение 117? 116, извинявайте. Против? Въздържали се, приема се. Компромис 8А. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Компромис 9. Кой е за компромис 9? За, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 121. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега правим един скок и отиваме на измерение 129. Кой е за изменение 129? На колегите Данс, Дарлинг и така нататък. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 132 на колегата Фялнер. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 133. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 10. За. Против? Въздържали се, приема се. Измерение 135 Б. За против, въздържали се, приема се. Изменение 146. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 144. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласуваме. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Измерение 141. За. Против. Въздържали се да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 143. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме поименно окончателния текст. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към становището по Рефит. Започваме веднага с изменение 2. За, против, въздържали се да проверим. Един член на НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 4. За. Против, Въздържали се да проверим. Един член на НП в повече. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Тази сутрин ни е малко трудно да разберем какво става с гласуването, защото зелените са се настанили в а, друга страна. Изменение номер 5. Кой е за? Мисля, че се отвърля, но нека за всеки случай да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се с един глас. Изменение 6 на колегата Сомер. Кой е за? Против. Да проверим. Всички ли гласувахте? Един член на НПФ повече. Край на гласуването. Приема се. Измерение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 10. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Или поне мисля, че се отхвърля, но за всеки случай да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 22. За. Против. Въздържали се да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25. Устно изменение от колегата Гуталан. Благодаря. Ще прочета устното изменение. Подчертава, че тази дефиниция трябва да зачита правата на държавите членки да спазват строги стандарти. Тогава, когато Европейския съюз, правилата на Европейския съюз предвиждат минимална хармонизация. Трябва да добавим това към изменение 25. Има ли някой, който да е против?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 За. Против, въздържали се, да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39. За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 46-48 падат. Гласуваме изменение 50. За. Против, въздържали се, приема се. 51. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 52. За. Против, въздържали се, приема се. 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54 в две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57. За. Против.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 против, въздържали се. Мисля, че се приема, но за всеки случай да проверим. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме 76 от на колегата Гърлинг. За. Против. Въздържали се. Приема се. 78. За. Против. Въздържали се да проверим. Странни съюзи. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 79 за. Против. Възържалите. Мисля, че са отхвърлено да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Преминаваме към седма точка в дневния ред. Становището на колегата Абаунс по кризата с вируса Ебола. Започваме с изменение 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 70. За. Против.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 84 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Е един член на социалистите и демократите в повече. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. За. Против въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101, по което има устно изменение. Искаме отделно гласуване, ако приемете израза за биологичното разнообразие да бъде включено в края. Има ли възражение? от групата на либералите има възражение, затова гласуваме първоначалния текст на 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Измерение 102. Добре, проверяваме 101. Гласуваме. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Всички ли гласувахте? Край. На гласуването отхвърля се. Изменение 102. Кой за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Измерение 111 на колегата Готеланд. За. Против. Въздържали се. Приема си. 110. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12 бис. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 112 с устно изменение, представено от социалистите и демократите. Няма възражение. Гласуваме с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 115 за против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, отхвърля се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме 124, чиято последна част е съвместима с компромиса. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 125 за. Против. Въздържали се да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме 126 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за против, въздържали се, отхвърля се 129 за, против, въздържали се, приема се 130 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към изменение 141 на колегата Фунтулис. За против, въздържали се, отхвърля се. 143 съвместимо за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се. Нищо не разбирам. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. А, мисля, че след малко ще ви поканя да вдигате по-активно ръце. 144 за. Против. Въздържали се. Приема се 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146 за против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Измерение 153, нов текст, съвместим като допълнение. За, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за,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 Сега изменение 7 с устно изменение, внесено от социалистите и демократите. Има ли наблюдение? Няма. Сега гласуваме изменение 7 с устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 по точка от прембила Б. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 12, втората част, съвместимо с всички компромиси по точка от преамбила Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. социалистите са направили грешка, но както и да е, отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се, приема се. Сега преминаваме и изменение 12, втората част, съвместима с всички за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Президентът вижда всичко. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване с електронно гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Председателят ви благодари за сътрудничеството по време на гласуването. Доста погласувахме. Поздравявам докладчиците и ще направим пауза от две минути, за да могат онези, които желаят да напуснат залата. След това продължаваме. Две минути пауза. Cari colleghi, cari colleghi, penso che... Драги колеги, мисля, че дадахме възможност на унези, които желаят да напуснат залата, да я напуснат. И сега можем да започнем разискванията по следващата точка в дневния ред, която е посветена на опита ни от изслушванията на членове на комисията, по-конкретно полуките от процеса през 2014 година имаме становище по доклад, разработван от комисията АВКО. Това становище е поверено на колегата Патричело. Веднага му давам думата и след това ще започнем разискванията в светлината на опита, който имахме. Благодаря, господин председател, ако може тишина. Председателят, моля ви за тишина, тъй като възобновихме работата си. Да дадем възможност на колегата Патричело да ни представи своето становище. И слушванията на кандидатите за членове на комисията е възможност парламента и гражданите да видят какви са личностите и професионални качества на кандидатите. Процесът на изслушванията не е предвидено договорите, но е характерна практика през последните 20 години. Тя следва да бъде усъвършенствана. Комисията по конституционни въпроси прави предложение за да се усъвършенстват процедурите и възоснова на изминалия опит заедно с другите комисии по становище, в това число и комисията ЕНВИ, методи за начини за усъвършенстване на процедурата. Въпреки, че става дума за, не, за доклад по собствена инициатива, можем да преодолеем някои слабости в изслушванията до сега пред нашата комисия. По-конкретно в е, е, сектор изслушвания в е, точка 17 от правилника е много важно въпросите към кандидатите да бъдат групирани по теми по-голяма гъвкаво за управление на въпросите ще ни даде възможност на политическите групи да определят своите политически приоритети. От друга страна ще улесни подготовката на изслушванията, имайки предвид че участваме в няколко изслушвания. По време на последните е, изслушванията е, депутатите нямаха възможност да отправят реплика след отговорите на е, кандидатите да избегнат някои неудобни въпроси. Смятам, че е необходимо да се гарантира на политическите групи максимално време. Друг е, много важен въпрос е свързан с процедурата за оценка на кандидатите. Всъщност, е, желателно е да се постигне консенсус е, между координаторите. Когато няма такова, такъв консенсус, следва да се търси най-голямо възможно съгласие и да се даде възможност на групите да споменат своят, своите резерви. Последният аспект е свързан с окончателната оценка и декларациите за оценка. Мисля, че те трябва да се приемат във възможно най-кратки срокове и да се обявяват публично в срок от 24 часа след обявяването на изслушването за приключили. Това са само няколко наблюдения, които можах да включа в становището и съм убеден, че в хода на разискванията всеки от вас ще даде нови идеи, ще бъдат внесени изменения за да представим своето становище на комисията АВКО и в крайна сметка окончателният доклад да даде принос за усъвършенстване на процедурата за изслушване. Тя е в интерес и на парламента, и на гражданите. Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Колегата Борзан има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Патричело за свършената работа. Изслушванията на кандидатите за комисари са много важна е, дейност за парламента, също така и за демократичния контрол на гражданите е, е много важна и с оглед на видимостта на онези граждани, които извършват много важна дейност. Освен това имаме възможност да изслушаме програмите и приоритетите на потенциалните кандидати, но и да видим дали евентуално няма слабости в техните знания. През 2014 година ние се проведахме много изслушвания и сега искаме да ги направим по-прозрачни и по-демократични. Сегашната комисия има една минимална квота, която беше гласувана въпреки е, доста слабости. Мисля, че трябва да се увеличи броя на жените. Кандидатът на Словения беше променен и парламентът се оказа в ситуация, която не беше по наш избор. Ако бяха представени повече кандидати, по различен начин щяхме да решим въпроса. Що се отнася до втората комисия Баросо, общественото мнение е, имаше възможност е, да следи тези изслушвания. Съществува проблемът е, с дистанцираността на гражданите от институциите. И това трябва да се преодолее. При организацията на изслушванията трябва да се замислим за по-активно участие на гражданите в този процес и да допуснем поне един въпрос от страна на гражданите. Това ще усъвършенства процеса и неговата видимост. Що се отнася до начина на задаване на въпроси, мисля, че системата пинг-понг, както се казва, би била по-полезна. Е, мисля, че трябва да се предвиди повече време е, на представителите на парламента и това ще подобри качеството на изслушванията дори и изслушванията, в които участват е, различни депутати от различни комисии, трябва да се управлява по-добре времето за даване на времето, в което им се дава думата. Нашият правилник предвижда парламентът да оценява кандидатите възоснова на а, тяхната професионалност, независимост и ангажираност към Европа. Мисля обаче, че трябва да се замислим и относно възможността за включване на друг критерий. Лични и професионални качества, въпросите, трябва, въпросите, които задаваме, трябва да ни дадат възможност да оценим личността на кандидата. Освен това, що се отнася Е, отговорите е, трябва да бъдат е, ясно записани. Госпожа Конечна има думата. Подяковат пану справодай за Благодаря. Благодаря на докладчика за това, че подготвихте становището. Бих желала да се спра на някои аспекти, които се надявам, че ще разискваме. Би трябвало да постигнем съгласие относно групирането на въпросите. Това е аспект, по който съм съгласна, защото някои от кандидатите, които имат по-широк портфел, очевидно ще може би има по-категоричен начин за воденето на дебата. Нещата могат да се очертаят като черни и бели. А що се отнася до изслушване, което продължава в рамките на 3 часа, когато кандидата вече няма и представа точно на какво отговаря, Наистина, мисля, че трябва да се приключи по-рано. Много добре знаем какво значи да се седи 3 часа, да се разговаря. Може би е добре да се раздели разискването на части. Може да изберем вариант за задаване на допълнителни въпроси в последствие. Така че ако в крайна сметка кандидата не отговори на въпросите, имаме една възможност. Това са писмените отговори, писменото изявление. Можем да изискаме в в писмен вид е, е, отговор на неотговорените въпроси. Е, получавали сме писма от кандидатите, но това вече знае много добре, че не са техните думи. Секретарията или представители на комисията са подготвили съответните отговори и позиции. Така че, може би можем да разделим изслушването на два блока, които да са по-кратки, за да имаме възможност да изслушаме чутото, да получим отговори. Понякога се чака дни и седмици преди самото изслушване. Понякога е много трудно да се подготви кандидата. Например, когато 2014 година се състави е, комисията, някакси не, не им дадахме възможност да се защитат, ако мога така да кажа. И по-нататък, що се отнася до петата точка и оценяването. Ако големите политически групи са съгласни, е, че те ще имат е, възможност е, да имат глас при решаването. Важно е и, разбира се, по-малките политически групи и на тях да им се чува гласа, особено ако изразяват несъгласие с кандидата. Всичко това би могло да ни помогне в бъдеще, така че е, да знаем какво точно се случва. Между другото, следва да се записват изслушванията, да не се обвиняваме е, ненужно. Би трябвало да имаме възможност да изказваме своето мнение. И може би нещо, което може би нашата комисия не може всъщност да уреди, имам предвид замяната на а, е, кандидатурата. Е, моите по-старши колеги казват, е, че в такива случаи, например като господин Шефкович, професионален политик или друг, могат да бъдат посочени, като примерно е, не можем да допуснем в крайна сметка пред нас да стои човек, който не може и даже представа да има как да защитава своя портфел, особено ако два дена по-рано е, е бил човекът номиниран за кандидат. Очевидно няма как да се подготви. Така че може би е, не е добре да има повече кандидати от една държава членка. По-скоро аз бих предпочела сроковете да са по-дълги. Е, вие казвате, че е, когато има преизбиране, може би е добре, но в крайна сметка за мен е излишен този натиск на сроковете. Много добре знаем кога трябва да гласуваме за избора на комисията, но нямаме е, изобщо отношение по това дали всъщност един е, кандидат-комисар ще може да се справи със своя портфел или не. Предварително няма как да знаем това. Бих е, предложила промяна в някои точки, но като цяло доклада е наистина добър. Благодаря на колегата, че е обхванал всичко най-важно. Благодаря. Благодаря. А сега господин Бас Айкаут. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за този проект от доклад за изслушванията. Мисля, че темата е обхваната в едно кратко установище. Защото естествено, имайки предвид колко много може да се напише, мисля, че чудесно сте се справили с е, този кратък изказ. Някъде може би можем да разширим нещата, защото са много важни е, темите. Но първо, много съм съгласен, че трябва да има по-голяма възможност за диалог, да има по-голяма възможност и свобода на задаване на въпроси и отговори, защото в е, този смисъл ограничаването да се зададе един въпрос и след това дали ще се получи отговор или или не, е, това като че ли остава без значение, защото трябва да продължим нататък. Така че би било наистина добре, ако можем да настояваме да получим отговор на въпроса, който сме задали. Що се отнася до групирането на въпросите? Не виждам смисъла, но може да възникне понякога проблем. Например, комисията, коми, комисията комисар по здравоопазването. Е, портфейла е много обширен. Не съм сигурен, че е възможно това е, да бъде проведено на принципа групиране на въпроси. Може би при писмено задаване на въпроси, изискване на становище, това е възможно. Трудно ми е в момента да прецена. Но е, решението за групиране на самите въпроси вече може да предизвика известни политически спорове. Така че не, не мога да си го представя направя. Добре, в крайна сметка за нас да имаме добра обмяна на мнение. Споделям идеята, че разбира се, може би вниманието трябва да бъде по-добре насочено към конкретни томи. Но при групирането трябва да се вземат е, предварително политически решения. По-нататък, по четвъртата точка. Да, тук е, големия проблем възниква е, точно с декларацията за финансовите интереси. Какво представлява тя, каква е ролята на комисията Юри, дали наистина може да се извърши контрол или е, просто се изисква правилно попълване. Тук наистина много задълбочено трябва да помислим, защото начина по който се казва, че трябва просто да видим дали по съдържание нещата отговаря, добре, трябва да се спазва въпроса и за е, независимостта на личността, но въпросът е какво е това, как можем да съдим това понятие. И тук отново трябва да кажем по какъв начин трябва да се създаде панел, който да се произнесе по този въпрос дали може да се наистина подготвя добри препоръки, за да можем да сме наясно какво ще извърши един такъв панел по проверката. По пета точка, мисля, че съм съгласен с казаното тук от докладчика, защото наистина тук се очертава как взимаме решение, ако сме за или против един кандидат за комисар. Мисля, че е важно, и това е моето мнение, вярно е, че когато има ясно мнозинство за, това вече трябва да се запише и в, при малцинството също може да бъде описано в писмен вид. Но трябва да е, разгледаме процедурно въпроса, дали ни трябва пълно единогласие, един когато се взима решението в комисията. И тук е много странна а, е, дискусията, но трябва да сме наясно. Например, ако една група каза, трябва да гласуваме, тогава мисля, че трябва да е, се уреди и дали трябва да се гласува или не. Е, и това е тук като че ли доста отворено тълкованието, което предлага правилника. По шеста точка напълно съм съгласен, че 24 е, часа след изслушването, независимо дали има мнозинство или малцинство, това трябва да се огласи. Имам предвид решението, което се вземе. Освен това, искам да подчертая, че трябва да се придържаме към времето за изказване на ораторите. Ако това сме го записали в правилника е едно, но ние като че ли не го спасваме, понякога има известно забавяне, изоставане, трябва по-категорично да изискваме спазването на тази норма. И нещо бих искал да добавя по въпроса свързан с трите часа, достатъчни ли са, не са ли по когато има е, яснота в кандидатурата, 3 часа са достатъчни. Но, е, когато има нова форма, нова структура на комисията, вице-председатели с много, широко, е, много широк мандат и портфейл, тогава би трябвало да си дадем по-голяма възможност за диалог е, от страна на депутатите и кандидата някои от тези заместни председатели отговарят за много комисии, така че наистина ще бъде много ограничаващо, ако изберем само процедура с 3-часово изслушване. Трябва по някакъв начин да отграничим възможностите за различните хипотези. Вице-председател, който ще работи с много комисии, може би тогава 3 часа няма да бъде достатъчно и не е подходящ начин за уреждане на процедурата. Това може би е само единствената тема, която бих предложил да се добави. Всички останали теми са включени, но трябва да поговорим повече как наистина мнението на комисията околни среда може да се вземе предвид по отношение отношение на предстоящите изслушвания. Аз много ги харесвам, но нека да ги усъвършенстваме. Благодаря. Председателя. Благодаря. А сега господин Мазуронис. Е, е, Уважаеми колеги, благодаря. Ще говоря на е, литовски. Колегос, be abejonės paskirtųjų komisijos narių vieši klausimai yra Действително, изслушванията на кандидат-комисарите са изключително важни за парламента, за да може да се оцени дали съответното портфолио портфел отговаря на кандидата и съответно дали кандидата би могъл да изпълни задачите си. Да, наистина понякога е много трудно да се вземе решение за кандидати, защото твърде късно държавата членка представя своята кандидатура. Ще бъде полезно в бъдеще, ако можем да уточним един срок за предложенията, които се правят от страна на държавите членки за кандидатите. На второ място, мисля, че трябва да обърнем по-голямо внимание на изискването на Европейския парламент, тогава когато се изисква замяна на кандидата или промяна в мандата, в портфейла. Мисля, че съответно ресорната комисия би трябвало да има правен начин да изиска задължително такава възможност да се осъществи. По-нататък, когато искаме да постигнем съгласие или се опитваме да постигнем съгласие дали да одобрим един кандидат или не, трябва да обърнем по-голямо внимание на качеството и да имаме предвид позицията на всички политически групи, независимо от техния размер. И мисля, че мнението на всяка една политическа група трябва да бъде описано в писмото. Толкова по този въпрос. Благодаря ви. Thank you. Now, Mr.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 В процеса на изслушване на последните кандидат-комисари се повдигнаха много важни въпроси. Аз искам да се върна към едно нещо, един аспект, който е съществен. Когато има изслушване в съответната комисия, от кандидата се очаква той да е запознат със своя портфейл, да е запознат с законодателството, което се подготвя в момента или пък съществува. Знам обаче как се дават портфейлите на отделните комисари. Държавите членки не номинират е, експерт за съответната област. Ако това беше така, тези хора ще да бъдат наистина добре запознати с съответната област. Само, че отново казвам, това не е така. Много често има кандидати, които разполагат само с няколко дни, за да се подготвят. Не казвам, че трябва да ги отхвърлим веднага, но не можем да приемам система, в която пред нас не стоят истински професионалисти. В рамките на изслушванията и в рамките на последващите диалози с комисарите стана ясно, че съществува един съществен проблем – Често комисаря не желая да отговори на конкретен въпрос. Господин Кармено Вела, например, мога да го споменя, господин Ейхаут заяви, че един комисар може да получи въпрос относно съответно законодателство, в случая става дума за управление на отпадъците, дали трябва да сме по-амбициозни, нямаше отговор. Мисля, че най-големия проблем при тези изслушвания е, че не се дават точни и ясни отговори на зададените въпроси. Винаги може да се подобри процеса, Доклада е добър. Тук е, е, абямо un po' di tempo. Като имаме предвид, е, че имаме време, е, си позволявам няколко разсъждения възоснова на опита, който натрупахме. Има един въпрос, който не беше повдигнат в разискванията, но според мен е много важен, за да изясним термините, свързани с изслушванията. Това, което беше казано за структурата на изслушванията. Тук изслушахме много комисари, които отговориха частично на нашите въпроси и няма възможност след това за реплика. И когато кандидата има две минути за да отговори, минута и половина дава един изключително общ отговор и това е въпрос, отговор подготвен от службите. Не влиза в детайлите. Никога не сме имали възможност да натиснем кандидатите да ни дадат отговора, който очакваме. От моя гледна точка има една неопределеност и това са тези 24 часа. Басейкхаут каза, когато започнах 20... От кога започваме да текат 24-те часа? От края на изслушването. От момента, в който кандидата за комисар отговаря на последния въпрос или пък след като приключи процеса, т.е. когато вземе решение председателския съвет за комисария ние трябва да определим от кога започва да тече този срок от 24 часа, защото едно е да приключиш процеса в рамките на 24 часа след приключване на изслушването, друго е да се изчака председателския съвет да вземе решение и от тогава да започне да тече срока. Мисля, че в становището си трябва да посочим това и след това ще видим какъв ще е резултата. Други не са поискали да се изкажат и за това ще дам думата на Европейската комисия, ако желае да коментира по това, което казахме и това, което сме записали в предложението и след това ще продължим нататък. Заповядайте. Благодаря. Аз съм от Генералния секретарят. Искам да кажа, че комисията следи внимателно работата на комисията АВКО и работата по вашето становище. Комисията винаги се опитва да играе конструктивна роля по време на изслушванията. Всички сме за прозрачност, е, за да може всички комисари в крайна сметка да бъдат оценени както трябва. Това искам да кажа. Днес няма да говоря дълго. Естествено, чух вашите позиции и ще продължим разговора по тази тема. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика, ако има да добави нещо ще имаме възможност да разговаряме и ще обсъдим всички предложения за усъвършенстване. Ще работим по, в дух на демократичност. Сега графикът. Срок за внасяне на изменения 30 мар 12 часа на обяд. Ще гласуваме в ЕНВИ в Страсбург на 27 април. Гласуването в АВКО е предвидено за 5 май. Следващата точка в дневния ред е разговор с Европейската комисия. Бяхме по-бързи в гласуването. И затова прекъсвам и ще продължим в 11 часа с комисаря. Is... Уважаеми колеги, мисля, че е време да започнем работа. Започваме с размяната на мнение с комисар Андрю Кайтис в контекста на структурния диалог относно приоритетите на комисията за 2016 година. Както знаете, всички колеги знаят, че много законодателни досиета се подготвят в момента. Имаме медицинските е, медицинското оборудване, е, медицинските изделия, инвитро изделията, новите храни, клонирането и така нататък много голяма отговорност пада на плещите на нашия комисар. И ето защо днес имаме една добра възможност е, да зададем въпроси на комисаря, да му кажем какво очакваме от него в е, следващата година, за следващата работна програма, защото знаете, че по работната програма за 2015 година имаме някои проблеми. Те са свързани пък с проблеми, които залегнаха още през 2014 година. Знаете, че когато имаме подобни срещи, започваме с уводни слова от страна на комисаря. След това ще имаме два кръга на въпроси. По време на първия кръг ще се изкажат представителите на групите по време на втория кръг всички колеги ще имат възможност да се изкажат, стига да са поискали думата. Веднага ще дам думата на комисар Андюкайтис. И след това ще започнем с въпросите. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по околна среда, обществено здравеопазване и безопасност на храните, много се радвам, че днес имам възможност с вас да обсъдя няколко въпроса от общ интерес в областта на здравеопазването и безопасността на храните. Почти 5 месеца изминаха, откакто новата Европейска комисия започна своя мандат. От тогава насам аз разгледах политическите насоки на председателя Юнкер и ги включих в писмото, което очертава моята мисия като комисар. Аз проведох срещи с различни комисари, членове на Европейски националните парламенти, с министри, други заинтересовани лица, включително представители на индустрията, на гражданското общество, НПО и така нататък. Ще говоря по двата основни стълба, с които се занимавам здравеопазването и безопасността на храните. Надявам се, че в бъдеще ще можем да обменяме информация относно състоянието на здравеопазването в Европа, включително положението с безопасността на храните и ще имаме възможност за е, преглед е, на политиките в тази област във всяка една държава членка. Това би трябвало да доведе до полза на европейско ниво. Днес ще ви представя моите приоритети, работата по тях тече, но вече приключва. Имаме два основни блока, свързани с здравеопазването и безопасността на храните. Процеса на работа тече. Ще обсъдя работата с колегиума на комисарите, естествено, с всички колеги комисари. И след това ще ви дам информация не само на вас, но на всички заинтересовани страни, на НПО. Ще обсъдим подробностите. Нека в началото да си припомним обаче защо всички ние сме тук и каква е нашата роля като европейски политици. Ние сме част от една и съща структура. Ние се подчиняваме на едни и същи договори. Искам да обърна внимание най-вече на член 168 от договора за функциониране на Европейския съюз. По силата на този член всички ние, парламента, съвета, комисията и държавите членки, трябва да гарантираме високо ниво на защита на здравето на хората, когато изпълняваме и определяме всички политики и дейности на Съюза. Това е наша обща отговорност. Естествено, имаме различни позиции и гледни точки. Моята позиция и гледни точки се формират от приоритетите и от писмото с моята мисия на председател Юнкер. Те са одобрени от парламента. Вашата програма пък се подчинява на интересите на гласоподавателите всички ние обаче служим на европейските граждани и всички искаме да гарантираме, че след 5 години хората ще видят, че живота им се е променил. Ако трябва да говоря по-конкретно, бих искал да работим за запълване на празнините, които съществуват сред държавите членки и в рамките на държавите членки. Например, продължителността на живота е много различна. Е, има разлика от 8,4 години между различните държави членки. Имам предвид най-високата и най-низката продължителност на живота. Ето защо, когато дойдат следващите избори, трябва да демонстрираме, че сме направили промяна в това отношение е, и е, не трябва да се страхуваме от възхода на е, крайни политически е, групировки. Ще кажа няколко думи за моите приоритети. Сигурен съм, че те отговарят на нуждите на вашите гласоподаватели. На първо място в областта на здравеопазването, превенцията, промотирането и защитата, намаляването на хроничните заболявания, системите на здравеопазване, резистентността срещу антибиотици и защитата на гражданите срещу трансгранични заплахи. Когато бях тук при вас преди 6 месеца, казах, че ще се основавам на три основни елемента. Защитата, насърчаването и превенцията. Нивата на смъртност, независимо от причината, остават твърде високи в Европа. Моя цел е да се преборя с рисковите фактори и да е, насърча моите колеги в комисията да интегрират е, здравеопазването във всички политики. Всички знаем какви са рисковите фактори. Тютюнопушенето, консумацията на алкохол, е, недостатъчната физическа активност, неправилния хранителен режим, затластяването и стреса. Ние трябва да се преборим с тези рискове, за да намалим и броя на хроничните заболявания. Ето защо аз искам да работя за един по-последователен подход – що се отнася до действията и разговорите, които се водиха през последните години в Европейския съюз. Проведох цяла поредица от срещи с заинтересовани страни, например с представителите на форума за алкохола и здравеопазването, платформата за действия в областта на физическата активност и е, начина на хранене и така нататък. С е, министрите на здравеопазването ще поговоря за политиките в областта на алкохола и е, храненето. Това ще стане следващия месец в рамките на неофициалния съвет по здравеопазване. И естествено, аз очаквам да видя и вашата резолюция относно алкохола, която вероятно ще бъде прията през април. Освен това, искам да приканя държавите членки да дадат възможност за скрининг, за диагностика, за лечение, както и за вакцинация на гражданите. Наша цел е да помогнем на държавите членки да развият цялостен подход по отношение на здравеопазването и да намалят ранната смъртност. Нека да говорим сега за достъпността, ефикасността и устойчивостта на системите на здравеопазване. Както вече казах, председател Юнкер ме помоли да направя оценка на системите на здравеопазване и аз ще направя това. Искам да разбера на първо място как работят системите на здравеопазване. Смятаме, че трябва да се събира научна информация от всички държави членки, но да се развият насоки, които да са конкретни за съответните държави. Ето защо през ноември започна работа една нова експертна група относно системите на здравеопазване. Тя ще направи оценка на тези системи. Мисля, че ние можем да внесем подобрение, когато става дума за насърчаването и превенцията, както и укрепването на системите на здравеопазване. Имаме нужда от инструментариум, който да използваме, за да е, започнат конкретни действия в тази насока. Искам да спомена освен това директивата за правата на пациентите и трансграничното здравно обслужване. Е, те трябва да доведат до по-добър достъп на гражданите до качествено здравеопазване в целия Европейски съюз. Директивата не само дава възможност на гражданите да отидат в друга държава членка, за да се лекуват, е, и след това да им бъдат възстановени разходите, а освен това е, създава и нови начини на сътрудничество на европейско ниво. Възосновата на тази директива очаквам да се разшири сътрудничеството между държавите членки в областта на електронното здравеопазване и е, технологичната оценка на здравеопазването. Бих искал да приканя държавите членки да сътрудничат и да помислят малко повече относно достъпа до иновативни лекарства както и относно прозрачността на ценообразуването на лекарствата, тема, която е важна и за вас. Няколко думи за резистентността срещу антибиотици. Аз съм лекар и знам, че това е една много голяма заплаха. Много е важно да имаме инструменти за справяне с болестите. Знам, че ефикасността на е, лечението с антибиотици е, намалява поради свръхизползването. Ето защо имаме инициативи е, в тази връзка. Имаме предложение свързано с медикаментозните фуражи и ветеринарните лекарства. Има голяма подкрепа в това отношение. Ще има забрана за превентивното използване на антибиотици е, в рамките на медикаментозните фуражи. В рамките на плана за действие е, през 2016 година в това отношение ще проверем конференция на високо ниво, за да видим какви действия могат да бъдат предприяти и се надявам, че ще ме подкрепите. подкрепите. Искам да кажа няколко думи и за заплахите за здравеопазването. Много е важно нашите граждани да се чувстват безопасно и да бъдат защитени срещу заплахи за тяхното здраве. Сега планираме да подсилим капацитета на Европейския съюз да се справя в кризисни ситуации, включително пандемии. Научихме си урока от онова, което се случи в Африка с вируса Ебола. Искаме да сме подготвени и да можем да действаме в случай на други е, заплахи с трансграничен характер. Е, започнахме първа съвместна обществена поръчка с държавите членки. Е, що се отнася до закупуването на защитно оборудване за болниците, за да могат те да лекуват пациентите, които са заразени с ебола и с други е, тежки инфекциозни заболявания. Няколко думи за безопасността на храните. Кои са основните теми тук? Управлението на кризите, ГМО, е, вече говорих за резистентността срещу антибиотици, веществата, които нарушават функционирането на ендокринната система, клонирането, хуманното отношение към животните и етикетирането на храните. Няколко думи. Първо по управлението на кризи. Нека да кажа, че ми беше възложено да гарантирам, че е, комисията винаги ще може да играе роля, когато Европейския съюз трябва да се справя с кризисни ситуации. Ние имаме най-високото ниво на безопасност на храните в света. Моята най-важна задача е да поддържам този статус и да работя така, че да можем да управляваме евентуални кризи в тази област. Втората ми задача е да намаля бюрокрацията. На трето място искам да се заема с въпроса за вноса на онези храни, които не отговарят на нашите изисквания. След като приключим прегледа относно официалния контрол, смятам да се заема с въпроса за онези продукти, които не отговарят на нашите изисквания, които са фалшифицирани или опасни за здравето, особено онези продукти, които идват от трети страни. Тук естествено трябва да работя в тясна връзка с други власти и органи, като митниците, данъчните администрации, ОЛАФ и така нататък. По отношение на ГМО. Искам да благодаря на парламента за това, че е, намери е, пътя напред, е, решението в тази връзка. Следващото предизвикателство е как да установим един процес за одобрение на генетично модифицирани организми за храни и фураж. Процеса на вземане на решение продължава и вероятно ще приключи в края на април. Вие ме приканихте на няколко пъти да откликна на очакванията на гражданите. Аз е, ще водя един конструктивен диалог с парламента и е, се надявам, че в крайна сметка ще намерим решение, което да е, отговори на очакванията на гражданите и е, съответно на демократично избраните, демократично избраните правителства. Относно веществата, които нарушават функционирането на ендокринната система, проведохме е, дебат. Надявам се, че ще продължим да говорим по тази тема. Ще има оценка на въздействието. Прикамвам ви да участвате в дебат, който ще проведем на 23 април и след това ще има и е, публична конференция. По отношение на хуманното отношение към животните, Настоящата стратегия ще приключи своето съществуване в края на тази година. Голяма част от нея вече е приета. Европейския съюз е световен модел, що се отнася до стандартите за опазване на, на, на здравето на животните и хуманното отношение към тях. Знам обаче, че има някои нерешени въпроси. Темата е важна за всички нас. Ето защо трябва да разгледаме всички възможности за действие. От една страна, например, може ли да се обнови стратегията или пък да се предложи ново законодателство, което да отчита по-добре принципа на субсидиарността? Е, както казах, стратегията скоро ще приключи своето съществуване и аз е, обмислям какви да са бъдещите стъпки. Преди да продължа нататък е, по този нелек път, мисля, че трябва да обърна внимание на този въпрос пред колегиума на комисарите, тъй като темата е изключително деликатна. И накрая, по отношение на етикетирането на храните, производителите стават се, е, потребителите по-скоро стават все по-чувствителни в това отношение, искат да знаят е, къде е произведена храната, която ядат или къде е расло съответното животно. Е, Парламента каза, че предпочита да има задължително етикетиране на обработеното месо, но потребителите не са готови да плащат допълнителната цена за една такава информация. Ето защо мисля, че е, трябва да кажа, че не съм съвсем убеден, че трябва да има задължително етикетиране. Преди да приключа, нека да кажа няколко думи за досиетата, по които се работи. Първо, по новите храни и клонирането. Както вероятно си спомняте, обсъдихме този въпрос в края на февруари. По отношение на новите храни, е, те са на етап е, тристранни диалози на първо четене. Надявам се, че парламента и съвета ще намерят компромис и комисията ще може да подкрепи този компромис. И накрая, но не на последно място по значение, искам да спомена Мащабното споразумение е с САЩ в областта на търговията и инвестициите. Искам да кажа още веднъж каква е нашата позиция. Няма да има компромиси по отношение на европейските стандарти за безопасност на храните. Няма да се откажем от нашите стандарти е, и няма да компрометираме интереса на нашите граждани. Е, господин председател, уважаеми депутати, вече очертах своите приоритети, е, знаете за двата стълба, по които работя. Преди да приключа, нека да кажа, че нашата основна обща цел е да подобрим здравето на хората и безопасността на храните в Европа. Ето защо ние трябва да положим всички усилия в това отношение. Вярвам, че след 5 години ще можем да кажем не искахме да го направим, а направихме го. И сега ще чуя с нетърпение вашите позиции и въпроси. Благодаря ви за вниманието. Uh, благодаря, господин комисар, за тези уводни думи. Освен това, позволете да ви благодаря, че вие включихте всички а, теми, а, които са в вашия портфейл и мандат. И сега ще започнем с първия кръг въпроси. Господин Питер Лез, Лизе от НП. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашите уводни думи. Ще се спра на две неща. Първо, комисията току-що гласува с явно мнозинство предложенията за изменение на акт е свързан с месото и хранителните му съставки. Разбира се, когато има етикетиране, много ясно всеки може да разбере какви са съставките в храната, колко има захар в тях, колко има добавки. Много моля, е, внимателно се запознайте с е, е, всичко това, за да можете и вие да направите своето предложение. Казахте, че темата е приоритетна за вас. Чудесно. По отношение на борбата срещу антимикробната резистентност. Имаме три е, инициативи, е, подготвени от наша страна по тази тема. Мисля, че е много важно. Съвместно с госпожа Кростет ние подкрепяме предложението. Разбира се, бихме желали то да се усъвършенства. По-нататък здравето на хората, здравеопазването, при животните. Това са много важни теми, по които ще продължим да работим. Също така ветеринарните лекарствени продукти, това е нещо много важно. Нужно е е, да видим какво е позицията и на замеделските стопани. Е, те казват най-различни форми на контрол лагата над нас, е, имате много високи изисквания. Трябва да има обаче някакъв резерв, що се отнася до използването на антибиотици при животните, същото се отнася и за хората използването на антибиотици, хуманна употреба и ветеринарна трябва да се разглежда рестриктивно и държавите членки следва по осмотрение да взимат решение по този въпрос. Това са задачи за тях, не толкова за нас. Правното основание за здрав... здравеопазването на животните, акт 168 а, обаче има аспекти, които са приложими и за здравето на хората. Що се отнася до а, въпроса, свързан с ветеринарните лекарствени продукти и тяхната изключителност, що се отнася до третирането им, това е добре. Добро предложение, но в крайна сметка когато се разработват е, нови антибиотици, трябва да дадем шанс е, на този отрасъл на истина да е, подходи по най-оптимален начин. Бихме желали да видим подобно предложение страна на комисията. Председателя, благодаря. Матиас Гроте, заповядайте от социалистите демократите. Благодаря, господин председател. Ако погледнем работната ви програма, доста тъничка изглежда ако мога така да кажа. Какво ще очакваме през тази година? Това имам предвид. Но има много големи проблеми, кои казахте, за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. Миналата седмица имаше делегация до щатите и всички ние се върнахме оттам с опашка между краката другата страна на Атлантика не проявява чак такъв ентусиазъм към това партньорство. А пък вие отговаряте за храните, за продоволствието. Няма отклик. Не се казва нищо по отношение на клонинга, например. Така че е, интересни са месеците, които ни очакват е, еуфорията, както казах, от другата страна на Атлантическия океан е доста приглушена. Трябва да подходим малко по-скромно, да видим по какъв начин ще се развият преговорите. Вече доста дълго време от не това. За нашата политическа група въпросите свързани с здравето са от много голямо значение. Имахме разисквания, дебат в пленарна зала преди два месеца и да, много добре съзнаваме, че няма как да се намесим в националните системи, но е необходимо да разгледаме технологичната оценка. Комисията е доста напреднала, що се отнася до системите за оценяване. Трябва да направим нужното, така че лекарствените препарати да стават по-ефтини, а достъпа до тях да бъде гарантиран. Водихме дебат относно хепатит С. Е, наистина това е една зараза, която е, е, се разрази с огромни мащаби, така че е много важно да се разгледа въпрос от гледна точка на потребителя, на пациента и разбира се на отрасъла, за да може в крайна сметка нужните лекарства да са достъпни за хората. Е, що се отнася до презграничните услуги в областта на здравеопазването. Областта е огромна, но има голямо бъдеще. Е, можем да излечем полуки един от друг и през граница. Така че очаквам вашето мнение по този въпрос и още едно искане от мен. Скандала, известния през 60-те години с Контаган, все още остават стотици случаи в Европейския съюз, нарушения свързани с лиценза и как тези как можем да помогнем на тези 900 души да могат да подобрят качеството си на живот. Те не са приемали оригиналния продукт, който не е бил достъпен. Разбира се, няма да навлизам повече в този случай, но може би вие може да направите нужното, така че в крайна сметка увредените от фоледемид пациенти 900 в Испания, в Обединеното кралство, в Швеция, да а, им се помогне за да можем да постигнем наистина споразумение. Що се отнася до моята страна, Германия? Ние сме работили по този въпрос и може би съвместно с участието на съвета можем по небюрократичен начин да решим проблема. Благодаря председателя. Сега за ЕКР имате думата. Благодаря ви. Уважаеми господин комисар, според мен работната програма никак не е скромна, тя е много пространна и предвижда много усилия. Казвам това, защото изхождам от опита, свързан с втората част от дейността на комисията. Разработват се законодателни актове, представят ги, Представени са сроковете, има срокове за изпълнение и след това нещата започват да се осложняват. Има много проблеми, свързани с изпълнението на директивите. Изпробваме нови подходи, но преди да тръгнем по новия път, нека да уточним съществуващите разпоредби. Например, директивата за тютюна. Един от основните елементи е общественото здраве. Не е нужно да ви убеждавам във вредата от пушенето, както за активните пушачи, така и за пасивните. Искаме директивата да бъде ефикасна и тя превижда редица актове за изпълнение. Имам няколко въпроса, свързани с тях. Те са свързани с пакетирането, съставните части, възможността за смесване на определени сортове тютюн и така нататък. Моят въпрос е свързан с процедурата на, за приемане на законодателните актове и наблюдаване и наблюдение на последващите дейности. Въпросът ми е, ще успее ли комисията да приеме актове за изпълнение на време и ще успее ли да следи процеса на изпълнение в държавите членки, ако комисията не успее, предвиждате ли възможността директивата да се промени, за да се предвиди повече време за изпълнение. Ние искаме да бъдем ефективни, само че това не означава непременно да се приемат законодателни актове. Ние искаме да съсредоточим вниманието си върху изпълнението на място. Разполагате ли с данни? Разполагате ли с информация? Имало ли някакви трудности и пречки, свързани с актовете за изпълнение по директивата за тютюна? И имате ли някакви данни за изпълнението на директивата в отделните държави членки? Сега от името на либералите госпожа Мейснер. Благодаря господин председател, господин комисар. Имам коментар и въпрос. Споделям желанието ви за етикетиране на преработено месо. Аз поделям вашите притеснения. Сега първият ми въпрос. През март тази година комисията отегли директивата за прозрачност за ценообразуването на някои медикаменти. Много важна цел при тези директиви, всичките подкрепени от парламента, докладчиците, докладчиците в сянка, които са мнозинство. Те включват нова терапия, нови лекарства и решения за възстановяване на медицинските разходи от държавите членки. Бихте ли казали нещо? Второ, спестяване за националните здравни системи при възстановяването на генеричните лекарства. И по-малко раздробеност на пазара на лекарства тези цели важни ли са за комисията и ако да, възнамерява ли комисията да преформулира своите предложения и ако да, кога? Вторият ми въпрос е свързан с област, която не е във вашите правомощия, но вие сте лекар и сигурно проявявате интерес. Какво мислите за а, разработването на медицинските изделия. Госпожа Конечна от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за изложението. Храбро е проява на смелост е да се включат е, е да се представи изказването на хартия, за да можем да задаваме въпроси. Имам три въпроса. Не искам да отнемам време, за това няма да правя пространни коментари. Вашите приоритети, насърчаване, превенция и участие. Как гледате на участието? Как ще си сътрудничите с първата европейска инициатива Право на вода? Още нещо. Вие го споменахте по време на първото си посещение, но не беше включено в документи. И това е участие и сътрудничество с организации на пациенти. Това е много важно, защото организациите на пациентите са много важен фактор в здравеопазването. На тях се обръща много малко внимание в Европейския съюз. Ако можете да включите този аспект в работната си програма, ако се предвидят ясни правила, ще го оценим високо. Що се отнася до интерпарламентарната група за изискванията към здравеопазването и изискването за широк достъп до здравеопазване, можем ли да разчитаме на вашата подкрепа? Това би трябвало да е в програмата на председателството. Ние знаем със сигурност, че това ще бъде много важна тема. Последно, вие споменахте заплахите, пред които сме изправени, опасните болести, сред които е и туберкулозата. Но това е свързано с социални фактори, които предизвикват разпространение на болестта. Смятате ли, че това е чисто здравен проблем или виждате или предвиждате начини да спрете разпространението на болестта сред необлагодетелстваните граждани. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че е, се захвана с е, няколко въпроса, включени в е, ресора му и които повдигна тук. Ще се спра на три въпроса, по които искам малко повече яснота от вас. Търговско-инвестиционното споразумение с САЩ. Малко се обърквам. Всеки път, когато комисарите говорят за това споразумение, европейските комисари, с които разговаряме, казват не, не, не. Онези въпроси, които са в моят ресор, не подлежат на компромис. Вие казвате, например, че за безопасността на храните за околната среда, те не са обект на преговори. Заедно с това Малстрюм казва, че това не е нормално, не, не са нормални преговори за споразумение свободна търговия, тъй като не става дума за премахване на митнически бариери. Става дума за правила и стандарти. Но всеки комисар, казано в моя портфел въпросите не са обект на преговори. Не ми е ясно по какво се преговаря. И имам чувството, че се водят разговори по стандарти. И как можете вие и вашите колеги комисари да кажете, че няма да има компромиси, защото може би тогава трябва въобще да спрем да преговаряме по е, хуманното отношение към животните. Казвате, че това е чувствителен въпрос, намесва се субсидиарността, трябва да говорите с колеги но това, което разбираме, че това не е в работната програма за тази година. Някои държави членки искат ново законодателство, свързано с новите научни изследвания и всеки път казвате е чувствителен въпрос, трябва да го обсъдим, субсидиарност и така нататък. Напомням ви обаче, че в Лисабонския договор се казва, че при приемане изпълнение на различни политики в областта на рибно стопанство и така нататък, държавите членки, тъй като животните са същества с чувствителност, да се обръща внимание на тях. Защо, има, защо това толкова ясно правило е, трябва да е предмет на чувствителност разговори с колеги. Вие казахте, ще, чувителен въпрос, ще говоря с колегите. Искам повече яснота какво ще правите. Когато говорим за клониране, дори Евса казва, че клонирането води до страдание на животните. Е проява на лицемерие, че комисията не е за регулиране на следващите поколения. Животните страдат и според договора Европа трябва да предприеме действия, но вие не го правите. И искам да кажа, че искаме да чуем от вас повече отколкото твърдението, че това е чувствителен въпрос. И накрая, по етикетирането на храните. От ваша, на ваша страна има германски кмет от ФДП, но но повечето депутати искат етикетиране за происход на месото. Вие казвате, но в нашето проучване смятаме, че повечето потребители не го искат. Аз си помислих, аз си помислих, че Европейския парламент представлява гражданите, следователно мнозинството от парламента го иска и гражданите го искат. След като казвате, че потребителите не го искат, вие искате да изтикате парламента, който представлява мнозинството от гражданите. Това ме притеснява, защото очевидно вие не се вслушвате в гражданите. Така че предприемете действия по, происход, по етикетирането на происхода и то сега. Сега господин Педичини. Благодаря, господин председател. Аз, господин комисар, искам да се позова на няколко неодавнашни проучвани на Международната агенция за изследвания върху, рак, върху рака. Те класифицират глифосата като основният фактор, който се използва в Roundup на Монсанто, най-често използвания е хербицид като канцерогенно вещество. Е, ограничени са научните данни. Други продукти като подобни инсектициди са класифицирани като потенциално канцерогени и има и цяла проекция от продукти, записани като нарушаващи функционирането на докринната система. По отношение на да, зна, вярно е, че общественото здраве е в компетенциите на държавите членки, но можем ли да пренебрегнем тези проучвания, които сочат за нарушаване на основните права на европейските граждани, като правото на здраве? И тук навлизаме в обсека на медицината, основана на а, фактите или емпиричната медицина. Вие сте запознат с нея. И корелацията между тази медицина и фармацията. И има цяла поредица от сектори, които не са интересни от гледна точка на пазара. И сред тях има и ваксини, разработени за пандемии, като еболата. И очудващото е също така, че някои антибиотици, които могат да преодолеят антимикробната резистентност, това е реалният контекст. И според мен фармацевтичните предприятия разполагат с огромни правомощия. Много често поради факта, че възоснова на системата на пациента, патентите, което им позволява да определят цените и по-нататък научните изследвания, фармацевтичните предприятия и използват натрупващи научни изследвания с натрупване. Тоест всяко, всяко изследване, откритие се основава на предишните и тук възниква и въпроса за маркетинга. Много често не става дума за истинско откритие. Фармацевтичните предприятия могат да Влагат средства си там, където имат интерес. 90% от средствата им се изразходват за 10% от болестите, които имат мащабно въздействие. Какво е вашето мнение? Какво смятате създаването на голяма публична фармацевтична компания в Европа, която да извършва нези научни изследвания, които не представляват интерес за частните фармацевтични предприятия. Председателят думата има комисария, за да даде отговор на първия кръг от въпроси. Ще се ще помоля комисария да се ограничи в рамките на 7-8 минути, тъй като списъкът с желаящи да се изкажат е доста дълъг. Благодаря много. Много трудна задача ми поставяте. Как да отговаря на да отговори на такива пространни и толкова много въпроси. Ще започна с отговор на въпроса на господин Питер Елиза относно антимикробната резистентност. От моя гледна точка наистина отличен е начинът по който вие разглеждате този проблем. Имам предвид ветеринарния отрасъл и хуманния. Напълно съм съгласен с вас. Наистина трябва холистично да се подходи. И нека да започна с тези профили хранителни. Те съдържат е, наситените мъзнини, разбира се, сол, захар и съответно забранените вещества. Необходимо е, е в крайна сметка да не се подвеждат потребителите, що се отнася до общо хранителното качество на продукт. I know that, that it is, it, it, we are in delay Зная, че изоставаме, зная колко трудно е да се обхванят различните становища. Комисията още разсъждава по отношение на хранителните профили. Има ясни политически насоки за е, новата комисия по отношение на производството и насоките за производството. Но трябва да ви уверя, че трябва да приемем този профил не изчерпва целият проблем. Става въпрос за управление на рисковите фактори, за хроничните заболявания, за превенцията става дума, за затластяването, за защитата. Всичко трябва да се разгледа комплексно. Не мога като лекар да си представя как точно ще се борим срещу затластяването, без да обръщаме внимание именно на, на захарта, наситените мъзнини и прочее. Вие всички знаете за какво става дума тук. Много е сложно. Знае, че в някои от държавите има различни а, постановки, но както вече казах, комисията все още анализираме този въпрос по антимикробната резистантност сега. Както знаете, Днеска има 12 действия в 7 области, а мерките са изключително необходими. Вие се спряхте на много хубавата идея да се потърси възможност да се разшири правното основание. По-настоящем не мога веднага да реагирам на казаното от вас, но знае, че трябва да използваме всички налични инструменти, за да може в крайна сметка да се намали ненужната е, употреба на антибиотици. Така че да подходим наистина по подходящ начин, както при животните, така и при хората. Що се отнася до антимикробната резистентност? Да, има изключително разпространение на инфекции, на микроби. Казахте, че има альтернативни форми на лечение на тези е, инфекции. Необходимо е да се сътрудничим с всички партньори, за да може да се ограничи риска от антимикробна резистентност. Вие споменахте също така и възможността да се въведе подходящ начин за наблюдение както за, а, при животните, така и при хората. И сега бих искал да повдигна този въпрос и на ниво и на конференция, разбира се, и по, по време на латвийското председателство ще разискваме въпросите, свързани с туберкулозата и антибикромната резистентност именно при това заболяване но съм съгласен с вас, че трябва да имаме наблюдение и мониторинг и системата да е единна, обща за да можем да събираме а, е, статистически данни при използването на антибиотиците и в ветеринарния отрасъл, и в хумания. Трябва да се движим в тази посока. Това е моето обобщение и разчитам на вашата помощ. Е, що се отнася до научно-развойната дейност? Сега тук не става въпрос само за медицина, но, например, прекрасна книга има за биологичен контрол в науката се намират добри възможности да се тръгне по друга посока, не непременно да се използват антибиотици само и единствено, но а, други, вещ... други препарати, които успешно се използват в борбата срещу инфекциозните заболявания. Трябва да подкрепим точно тези а, новаторски разработки, не само разработки за нови антибиотици started. Матиас Гроте, По въпроса на колегата Гроте, Матиас Гроте, що се отнася до достъп до здравоопазване и услуги в областта с граничен характер. Много деликатен е този въпрос. имайки предвид и е, известните скандали, които избухнаха с талидамина. По е, трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Споменахте че от другата страна на Атлантическия океан не са толкова а, големи превърженици на тази идея, но и от двете страни трябва наистина да подхождаме искрено и уверено. Това е много важно защото някои проучвания, които бяха проведени преди е, преговорите по партньорството, се каза, че е, европейската економика може да е, се възползва от 190 милиарда годишно от подобно партньорство, но и от страна на щатите също изказаха подобно предположение. Това е изключително важно, разбира се, не само от гледна точка на големите мултинационални е, компании и дружества. Това е важно и за малките и средни предприятия. И аз съм твърдо убеден, че много от бариерите, които съществуват днес, разбира се, не митнически, Системите за контрол, например, административната тежест или пък възможностите да се разискват много специализирани аспекти, не винаги са свързани с стандартите, а именно с различни е, бариери от по-технично ещество. И струва ми се, че много от тях са необосновани. И затова ние трябва да вложим усилия в тяхното премахване, именно в споразумението с Съединените щати. Достъпа до трансгранични услуги в областта на здравеопазването. Да, има срок. 2015, началото на 2016 година трябва правилно да приложим в изпълнение тези директиви и актове. И с всички министри на здравеопазването наистина ще отстоявам необходимостта за усъвършенстване и изпълнение на задълженията, за да се създаде референтна мрежа, обхващаща държавите членки. И аз съм съгласен, трябва да продължим в посока на насърчаване на държавите членки 2016 година да се възползват от една подобна нова възможност на отворените врати, така че нашите пациенти да имат по-добър достъп до лечение. Сега други е въпрос е и той е по-труден, що се отнася до възстановяване на средствата. Министрите казват, че не е ясно как ще се осъществи всичко това. Трябва да продължим разискванията в тази област. Имаше и въпрос за хепатит С. Но не бива да забравяме, че тук става въпрос и за трансгранични заплахи и тогава имаме е, много добър инструмент съвместното споразумение – за закупуване на вакцини трябва да насърчаваме държавите членки да закупуват вакцини и да използват съвместната възможност за обществени поръчки. Да, трябва по-подробно да се развискат всички технически аспекти на този въпрос, защото той е много сложен, но съществува много добра възможност да се отворят вратите, да се гарантира достъп до е, скъпите услуги и ваксините, по-конкретно скъпите ваксини за хепатит С, но е необходимо да се насъчат държавите членки да е, се разделят разходите, да се споделят общите отговорности. И е, тук мога да се спра и на въпроса за скандала с Тали Дамида и 900-те е, хора пострадали. Не мога днес да отговоря на този въпрос, а именно как да подходим, но с готовност ще водя разисквания с държавите членки Испания, Обединеното кралство, Швеция, Германия. И е, за нас е много важно е, да можем да обменяме мнение и да си подкрепяме един друг по този въпрос, но днес не мога по-конкретно да отговоря на въпроса ви, не ми е възможно. За въпроса на, на, зададен от господин Пьеха, мога да кажа да. По принцип, изпълнението от моя гледна точка – е задача номер едно днес. И пак, според мен, комисията не само трябва да е пазител на договорите. Комисията трябва да следи привеждането в изпълнение на нормите и да насърчава държавите членки наистина правилно да изпълняват и да въвеждат директивите, но да бъдем е, заедно в този процес, за да можем с по-доброто изпълнение да стигнем до по-добра полза за всички ни. Борбата срещу тютюнопушенето, злоупотребата с алкохола, е, за отластяването, говорейки за хранителните профили, ето това са е, аспекти, които можем да разрешим с помощта на нашите инструменти, анализирайки ги тях и подобрявайки ги. Мисля, че действително много важно е, що се отнася до делегираните актове и законодателните актове е, да бъдат усъвършенствани и преведени в изпълнение. Да, съгласен съм в Генерална е, дирекция Санко разискваме въпроса как е, да можем да създадем календар за наблюдение и изпълнението на директивата за тютюневите изделия. Аз лично съм оптимист. Недопустимо е да се отвори възможността за предоговаряне на директивата за тютюновите изделия. Много ви моля, трябва наистина да водим битка срещу тютюнопушенето и имаме графици в това отношение. Е, тук, разбира се, имам предвид и всички е, изделия. 2016 година по директивата за тютюневите изделия е срок, крайен срок. И трябва категорично да действаме спрямо този срок и поддържаме е, женевна комуникация с правителствата на всички държави членки по отношение въвеждане в изпълнение на е, директивата. А пък знаете, че това не е толкова лесна задача. Е, сега тук се отварям и друг проблем – лобизма – Знаете е, колко много така наречени аргументи съществуват за по-дълъг преходен е, период, е, за това, че тютюна не е вреден и проче и проче. Много добре ги познавам. Но ако сериозно подходим, отговор е много прост. Наистина трябва да ни вълнува преждевременната смъртност в Европа която е свързана наистина с тютюнопушенето. Така че аз много активно ще се боря за въвеждане в изпълнение на тази директива. Госпожа Майснер. Okay. Thank you about questions on, on... Благодаря uh, uh, за вашия въпрос за ценообразуването а, при лекарствата. Много сериозна е тази тема. В Генерална дирекция Санко водим разисквания по този въпрос и ние ще бъдем готови отново да ги продължаваме, що се отнася създаването на една прозрачна система в областта на ценообразуването. 28-те държави членки трябва да разполагат с по-прозрачна система в областта на ценообразуването. Разбира се, много е странно да ставаме свидетели на затруднение при експорта от една страна в друга, именно поради различна цена. Има много възможности да се подобри от мерките за прозрачност, що се отнася до механизма ценообразуване за лекарствата. И аз бих могъл да кажа, че от моя гледна точка този въпрос е много деликатен и много важен за всичките 500 милиона европейски граждани – Ами трябва да се обърнем към държавите членки. Разбира се, те ще действат по свое осмотрение, но пък ние трябва да бъдем активни, да насърчаваме и да а, изискваме от държавите членки да съставят съвместни работни групи, кръгли маси, по които да разискват въпроса, свързан с прозрачността. И от друга страна, оценката. Много важен въпрос. Казахте също така и за медицинските изделия и оценката в технологията. Много важно е. Защо и колко струва такива изделия? Как ще се оценят процесите? Всичко това струва пари, разбира се. Никой нищо не знае. И за това е нужна прозрачност. Готов съм да подходя по този начин. About... Когато става дума за колегите от групата на зелените, Говорихте за споразумението с САЩ, хуманното отношение към животните и етикетирането по происход. За споразумението. Всички сме против отслабването на нашите стандарти. Това е така. Не можем да обсъждаме нашите стандарти, но трябва да говорим по някои практически въпроси. Защо някои стоки, които нашите оператори ще продават в САЩ, ще бъдат продавани там само за 10 години. Може да се намали една такава административна тежест и да се действа по-бързо. САЩ трябва да разгледа Европейския съюз като единно цяло, а не като сбор от държави членки. От гледна точка на институциите по контрола, те имат различен подход спрямо Европейския съюз. Когато има оценка на ЕФСА, нашите врати са отворени в рамките на общия пазар. За САЩ обаче това не е така. Ето защо трябва да се говори. Не сме готови да отстъпим от своите стандарти, особено когато става дума за санитарни и фитосанитарни мерки или хуманно отношение към животните. Хуманното отношение към животните дава възможност да се говори за насърчаване, за подсилване на тези стандарти. В нашия интерес е да обсъдим всички тези въпроси, да имаме обща група по тази тема. Най-важното е да има прозрачност. И ако имате съмнение относно прозрачността, аз съм готов да говоря с вас и да ви кажа как работим. Прозрачността е номер едно. Само по този начин ще премахнем подвеждащата информация. Относно хуманното отношение към животните, споменахте Лисабонския договор. На мен той много ми харесва. Лисабонският договор трябва да се спомене, когато се говори за тютюнопушенето и консумацията на алкохол. Те са записани в Лисабонския договор. Не ме питайте за стратегия. Въпросът е изключително прост. Трябва да използваме реални инструменти, за да намалим тютюнопушенето и консумацията на алкохол. Защото знаете, че има стратегия за намаляване на консумацията на алкохола. Говорите за животните като за разумни същества. Тук не става дума само за стратегия. Трябва да говорим за това как днес се изпълняват нормативните актове, как те се предлагат на място. Аз се срещнах с някои НПО, които ми показаха снимки на прасета и това стана във връзка с изпълнението на директивата. Тези снимки бяха потресаващи. Ето защо трябва да се действа на място. И аз ви казвам, готови сме да работим, е, да следим какво се случва на място, и да използваме инструментариума, който съществува. Говорихте за рамков закон, за хуманното отношение към животните. Знаете, че държавите членки трябва да се съберат и да обсъдят всички въпроси, тъй като темата е изключително сложна. Не може да казвате, че не проявявам активност. Трябва да обсъдим общия ни подход. Не мога днес аз само да ви кажа кой начин за действие е най-добър. Трябва да видим какви възможности има да се подобрят стандартите за хуманно отношение към животните. Трябва да видим дали си заслужава да има ново законодателство. Аз съм отворен в това отношение. Но трябва да работим в дух на колегиалност. Не може да се действа едностранно. Готови сме да работим. По отношение на етикетирането по происход. Мой отговор е следния. Аз съм готов да поема отговорност. Искам да взема предвид всички аспекти тук. Темата е изключително сложна. Искам да говоря по всички аспекти, економически, социални, свързани с здравеопазването, свързани с общия пазар. Не трябва да се стига до раздробяване на единния пазар. Лесно е да се каже, тук има много противоречия в това предложение. В крайна сметка обаче аз е, ще нося отговорността, а темата е изключително сложна. Благодаря за въпроса за туберкулозата. Както знаете, Латвийското председателство е готово да организира конференция по тази тема. Това ще стане следващата седмица. Те поканиха представители на съседните си страни. Искам да кажа, че туберкулозата е социален феномен. На първо място тя е социален феномен. Питате ме, кой е моя подход? Не можем да лекуваме туберкулозата без да използваме социални инструменти. Защото има бедни хора, има уязвими групи от населението, има наркомани, има затворници и така нататък. Нека да погледнем големите ни градове. Колко хора живеят на улицата? Това е фактор. Но трябва да се работи. Аз съм съгласен с вас. По въпроса за глифоцида и веществата, нарушаващи действието на ендокринната система и мултинационалните компании, ако правилно съм ви разбрал. Активното вещество в глифоцида в момента се подлага на научна оценка в Германия и не само. Тази оценка ще ни даде възможност да решим дали да одобрим глифоцида като активно вещество в продукти за растителна защита, дали лиценза може да се поднови. Оценката ще приключи в края на лятото. Доколко тук ще има връзка с доклада на ARC, не знаем още, но комисията е готова да действа, е, да вземе предвид научната информация и естествено да зачита всички стандарти, свързани с правната сигурност. Готови сме да действаме максимално бързо. В средата на лятото ще видим конкретни резултати. Благодаря. Много хора искат да се изкажат, а времето не стига. 18 човека са поискали думата. И нямаме кой знае колко време. Предлагам на комисаря и на колегите просто да задават въпрос и нищо повече. Една минута на оратор. И след това ако комисаря се съгласи, може да предостави и отговор в писмена форма, защото нямаме време. Започваме веднага. Давам думата на госпожа Гардини. Алора, е, ще се опитам съвсем набързи по хранителните профили. Надявам се, че Вотът днес говори за това, че трябва да се откажем от една система, която се оказа неудачна. Вие сте лекар е, и сте запознати с взаимоотношението между храненето и двигателния режим. Аз бих искала да има по-холистичен подход. Видяхме че крайната последица е системата на светофарите е отразена в следните картинки от Обединеното кралство. Виждаме, че, в, че за зехтина има две червени светлини. Дали ще започнете процедура за нарушение срещу Великобритания. Благодаря ви за вашето присъствие и становището по споразумението с САЩ интересуваме здравния аспект. Знам, че това споразумение може да е много важно по отношение на редките болести, обмена на информация между двете страни може да доведе до напредък в медицината. Заедно с това има притеснения сред общественото мнение. Споразумението може да окаже въздействие върху здравната система в Европа и да се стигне до приватизация в тези системи. Американската система за нас в, едно, в Европа не е благоприятна, тъй като е в интерес на онези, които имат пари. Господин Иво Белет Два кратки въпроса. Вие споменахте директивата за правата на пациентите. Знаем, че това е относително нова директива и знаем, че все още има много проблеми финансови, административни. Възнамерявате ли да направите някаква оценка, за да знаем какво е движението на пациентите, от коя страна към коя страна? В експозето си вие говорихте за лекарства по отношение на споразумението с САЩ. Много организации изразяват притеснения за натиска от страна на САЩ по отношение на ценообразуването и одобряването на лекарства. Имаш, какво ще, ще ни успокоите ли относно опасността от либерализация на този пазар? Господин Поц, един кратък въпрос каква е оценката на препаратите за растителна защита върху пчелите? Това е въпрос, който се обсъжда на ведомствено, на междуведомствено ниво. Каква е съдбата на този документ? Има ли предложение за оценка на въздействието? Господин Данкан има думата. Благодаря, ще бъда кратък и аз искам е, да кажа няколко думи за споразумението с САЩ. Съгласен съм с е, Басейка, от което ме притеснява. Не бива да се снижават стандартите и се тревожа, когато чувам няма да се намаляват стандартите. Стандартите трябва да се запазят и в преговорите трябва да държим на това колеги от всички партии, в това число е по-обранен от е, лейбаристите за. за за защитените географски обозначения е, може би ще бъдат застрашени. За нас това е огромно предимство. В мой избирателен район е, имаме много продукти, които са защитени от тази марка и не бива да бъдат загубени. Аз трябваше да исках да задам още един въпрос от името на Джули Гарлинг. Тя е тя се притеснява от регламента за контрол. Когато става дума за разпределение на таксите, тук трябва да се задейства принципа на субсидиарност. Ако можем да разработим общ стандарт, чудесно, но по отношение на таксите трябва да се ръководим от принципа на субсидиарност господин Бирдър. Господин комисар, радвам се, че държите на високите стандарти за храните. Food poisoning and a recent study by EFSA estimated that the causes uh, the Аз се притеснявам от кампила бакта, която причинява сериозни хранителни отравяния. В моята страна, Обединеното кралство, 300 хиляди души се разболяват всяка година. Можете ли да определите горни граници и кога е второ? Както казахте, говорим за хуманно отношение към животните. Когато презгледате въпроса, бихте ли се занимали с зайците? Това е, отглеждането на зайци е на второ място по значение. Някои от тези животни се отглеждат при ужасяващи условия. Госпожа е, Шуица. Благодаря, господин председател. Господин комисар, казахте няколко пъти, че няма да правите компромиси по отношение на безопасността и здравето. Вярвам ви, но сега разговаряме с САЩ за търговско-инвестиционното споразумение. И имаме в Харватска продуктите, които достигат от нашите страни, са хранителни продукти, които нямат етикет т.е. европейския пазар не е информиран. Може би това е въпрос, който трябва да зададем на комисаря за търговията. Но как да премахнем рисковите фактори за европейските граждани? Изхождаме от предпоставката, че няма разлика между севера и юга, е, еврозоната и е, страните, които не са в еврозоната три въпроса. Съвсем наскоро беше създадена работна група, която включва много де, депутати във връзка с тютюновата промишленост има споразумение, сътрудничество между Европейския съюз и големите производители до 29 година и тези предприятия ще предоставят 2,9 милиарда повече, отколкото е нелегалната реклама на цигарите. Казахте, че преговорите евентуално ще се продължат, но Олаф участва в заседание с Филип Морис през юли 2014 година за да обсъди подновяването. Какво е вашето мнение? През 2013 година беше подписано споразумение за нелегалната търговия с цигари. Ще ратифицира ли Европейския съюз и кога? В, ще има ли уточнение относно начина по който ще функционира Европейския фонд за превенция на тютюнопушенето и държавите членки е, казали ли са какво ще бъде тяхното участие? Господин Хелвени има думата. Благодаря, господин председател. Тук съм. Що се отнася до отрицателните въздействия на ГМО материала? Нямахме кой знае каква информация. Не искам сега да навлизам в големи подробности. Искам да подчертая, че много европейски граждани са изпълнени с подозрение просто защото няма познание в това отношение. Споменахте проблема с ГМО. Планира ли комисията системата на разрешителните да се промени? За да може да се отчитат дългосрочните въздействия върху здравето на хората и за да може е, те да бъдат отслабени. Не трябва да сме е, оставени неподготвени срещу въздействия, които не познаваме. Следващия оратор, господин Стас. Благодаря. Искам да припомня е, изявлението на комисар Юнкер. Той говори за различните процедури за даване на разрешителни за ГМО и за това, че трябва да има демократизация в това отношение. Искам да засегна въпрос за вноса, за квотите. Предполагам, че правилата за неучастие ще бъдат гласувани и в крайна сметка ще има демократизация на предоставянето на разрешителни за ГМО в Европа. Трябва да кажа, че като европеец аз е, се изненадвам от това, че комисията реши да върне възможността на държавите членки да избират да не участват. Това не беше онова, което каза Юнкер и е в разрез и с е, други позиции в съвета, например. Имаше предложение за отглеждането на ГМО, което беше оттеглено, за да се даде възможност е, за неучастие. Тук още веднъж е, се стига до разнобой с това, което беше казал Юнкер. Следващия оратор, господин Ек. Благодаря, господин комисар, за това, че представихте вашата програма. Искам да поговоря за превенцията, тъй като здравето е най-ценното нещо, с което разполагаме. И съответно трябва да се грижим за него, независимо дали става дума за здравето на нашите общества или на отделните хора. Знаете, че най-сериозните заболявания са тези, е, свързани с обмяната на веществата. Над 50% от германците са е, затластели, много деца стават все по- и по-затластели, стига се до тежки заболявания, като хронични заболявания, като диабет и 2 трябва съответно да регулираме консумацията на захар, на сол, на месо и така нататък. Защо по телевизията се казва на потребителите, че месото дава жизненно необходима енергия? Да не говорим, че като се консумира много месо, се увеличава и антимикробната резистентност. Следващия оратор госпожа Делае. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, относно веществата, които нарушават действието на ендокринната система. Какъв е график относно проучванията? Освен това, предвиждате ли промяна на съществуващите директиви? Много хора говореха за етикетирането. Искам да припомня нещо, което е очевидно. Трябва европейските потребители да бъдат успокоени по отношение на храната, която купуват. Те трябва да знаят откъде идва храната, която консумират, особено когато става дума за преработени храни. Имах и други въпроси, вие вече дадохте някои отговори. Мисля, че трябва да продължим работата в това отношение. На следващо място стратегията за алкохола. Говорихте за стратегията за превенция и така нататък. Аз не бих искал да се говори за забрана, а за превенция и образование. Господин Бранан, благодаря. Господин комисар, мой въпрос е свързан с с а, животните, които а, се, се, се отглеждат в САЩ и месото от тях. има искане за забрана на периоксокиселината. Може да ни наричате авантюристи, може да ни наричате както искате, но а, ние не искаме тези вещества да влизат в Европейския съюз. Имаме стандарти за безопасност в Европейския съюз, които са много високи от е, заковането на животното тъчак до нашата чиния. Не компрометирайте тези стандарти и не правете компромис с САЩ относно тези вещества. Благодаря, госпожа Алкен. Благодаря. Два въпроса съвсем накратко. Първо, профилактичното използване на антибиотици. Е, за лечение на животни и хора. Имаме нужда от ясни правила. Не може да се използват антибиотици, освен ако няма конкретна диагноза. И това въжи и за хора, и за животни. Тук имаме нужда от е, ясни правила в Брюксел използват антибиотиците като профилактика за хора. Нещо подобно ми се случи. На следващо място. Много от антибиотиците се дават на животни и след това излизат в природата. И контрола е слаб. Лекарствата, които са имали разрешителни преди 2000-та година, не са били подлагани на оценка. Ето защо ви моля да направите ясна добра задължителна оценка на всички лекарства, които все още се използват, за да може да спрем това разпространение на антибиотици в природата. И е, искам да ви кажа, че сега се тръгвам, но е, не смейте да не ми отговаряте, защото ще прочета какво сте ми казали. Господин Балцо. Благодаря. Уважаеми господин комисар, на 13 януари се обърнахте в пленарна зала към нас по отношение на изпълнението на директивата за ГМО и казахте, че всяка държава членка има право да избира дали да дава разрешение за отглеждане на ГМО култури. Унгарските фермери по силата на нашата конституция имат право да отглеждат ГМО. Вероятно знаете, че това конституционно право може да бъде заобиколено, ако Фермерите, които се занимават с биологично замеделие, се обърнат към ЕФСА, Европейски орган по безопасността на храните. Комисията може или да приеме позицията на ЕФСА, или да я отхвърли. На лице е възможност, обаче, в разрез с е, унгарската конституция, да се стигне до нещо подобно. Как тогава да тълкуваме вашето изявление, че всяка държава членка има право да използва и да решава сама какво да прави? е моя велика благодаря. ГМО са сериозна заплаха за здравето, както беше посочено и от колеги, които се изказаха пред нас. Голямо мнозинство от депутатите се присъединиха към моята инициатива за защита на биологическото разнообразие и на традиционното производство. Директивата за ГМО беше приета в началото на годината, но държавите членки като че ли трудно могат да се преборят срещу ГМО и агресивната политика на многонационалните фирми. Председателят Юнкер обеща нова директива, която да засили възможностите на държавите членки да се борят срещу ГМО. Следователно искам да ви попитам какви дейности възнамерявате да предприемете, за да се спази този ангажимент. Господин Мазоронис, благодаря. Мисля, че ще е по-бързо за нашата работа, ако двама литовци използват литовски език. Господин комисар, казахте, че всяко едно подновяване на разрешителните за търговия с храни с Русия трябва да е такова, че да не дискриминира която и е да било държава членка. Само, че през януари Владиславас Маркус и руския представител говориха за отделни решения за отделни държави членки. Знам, че имало разговори и с представителя на Русия, господин Чижов. Подобни разговори са заплаха за Литва, но и не само. Бихте ли потвърдили, че е, когато има двустранни разговори между една държава членка и Русия, те ще се водят от името на целия Европейски съюз. Как да защитим държави като Русия, които, е, държави като Литва, които са защитени или по-скоро не са защитени е, във връзка с това, което прави Русия. С хроно литургите изваро, аз липсата на време не е в а, а, наша услуга. Затова ще задам само един въпрос, който до сега не беше разгледан. В годините на кризи много държави членки економи... правят економии от разходите за здравеопазване. В резултат общественото здравеопазване се влушава. Ето защо в нашата комисия в свой доклад поисках комисията да включи в европейския семестър някои приоритети. Например, устойчивостта на общественото здраве и подобряване на ефективността на здравеопазването и по-добър достъп. Това, което чуваме като отговор от комисията, не е насърчи, насърчаващо. Да, има някаква програма, но в нея не се казва нищо особено. Питам, възнамерявате ли да предприемете конкретни мерки, ако не друго, поне да се ограничи въздействието на кризата върху общественото здравеопазване? И последния въпрос. Госпожа Мелие, благодаря на преводачите за това, че остават до края на нашата работа, до последния въпрос. Благодаря. Господин Кайтес, генетичната технология често не занимава. В САЩ има е, продукти, които е, не се считат е, и не се обозначават като ГМО продукти, рапицата, например. Как обаче ние да преценим дали рапицата е ГМО продукт или не? Трябва да имаме ясно разграничение за това какво точно представлява един ГМО продукт и какво не е ГМО продукт. Председателя. Благодаря ви. Ясно е, че комисаря не може сега да отговори на всички тези въпроси. Надявам се, че той ще поеме ангажимент да отговори на всички тези въпроси в писмена форма. Ще го помоля да изпрати отговорите на нашия секретариат и ние ще препратим всички тези отговори на нашите колеги. И така ще приключим нашето заседание. Искам да ви кажа, че следващото ни заседание ще бъде на 30 и 31 март. Нямаме нищо по точка разни. Благодаря на преводачите още веднъж за тяхната работа и за това, че останаха допълнително. Благодаря.